съюз, ние трябва е, да подкрепим мерки в тази насока. Надяваме се, че предложенията за един такъв данък, които се обсъждат от повече една година, ще е, бъдат приети. Благодаря ви, господин Фараш. От Свобода и демокрация. Благодаря.